Monsieur le médiateur de l'Union européenne. Господин омбудсман на Европейския съюз, драги членове, гости от Европейския парламент, от Европейската комисия, от други институции. Благодаря за вашето присъствие на това важно заседание. Искам да извиня господин Стас, първия заместник председател на нашата комисия. Това изслушване бе предвидено в програмата по предложение на колегата Гресле, докладчик, на която ще дам думата след минута. Господин омбудсман, искам да ви благодаря за това, че приехте нашата покана. Имаме нужда от вас, имаме потребност от разяснения, които можете да дадете в светлината на своите извънредно важни функции като посредник между европейските институции и гражданите. Ще бъдем внимателни и е, ще проявим търпение, за да чуем мнението ви по всички теми, и въпроси, свързани с по-общата сфера на сигнализирането за нередности и защитата на служителите на институциите и дисциплинарните производства. Това са все теми, по които госпожа Гресли работи. Искам да поздравя господин Жан Ноел Луи. Благодаря ви за вашето присъствие. Благодаря за готовността е, ви е, да ни дадете разяснения във връзка с е, защитата на лицата, които съобщават за нередности, възникващи или възникнали в нашите институции. Искам също да поздравя и да благодаря на госпожа Карен Уилям. Тя ще се изкаже, тъй като Отговаря за разследванията и дисциплинарните производства в Генерална дирекция човешки ресурси на Европейската комисия. Нейното изказване несъмнено ще бъде интересно. Сега думата давам на нашия докладчик госпожа Инге Кресле. Ah euh, euh, Всъщност, Тя ще приключи нашия дебат, така че сега давам думата на господин омбудсман. Благодаря, господин Оди, за тази покана и за сърдечния прием. Радвам се, че съм тук в Комисията по бюджетен контрол. Искам също да благодаря на госпожа Гресле за отправената към мен покана, за да споделя своето мнение по дума, която трудно се превежда на френси, така наречене whistleblowing или подаване на сигнали за нередности. Сега, с ваше позволение, ще премина на английски. Искам да благодаря на Комисията по бюджетен контрол за това, че ме покани да говоря пред нея днес за недостатъци и евентуално подобрение на правилата, свързани с подаването на сигнали за нередности и дисциплинарното производство. Вече информирах докладчика, госпожа Грасле, моите мнения са свързани не само с регламента за служителите, но също с правилата, свързани с дейността на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Аз подготвих отговор на няколко въпроса. Първо, как да насърчим етично поведение и да обесърчим проявата на неетично поведение от страна на служителите. И вторият въпрос е как да се разпределят отговорностите между ОЛАФ и висшите служители в европейските институции, агенции и служби. Що се отнася до дисциплинарното производство, аз ще акцентирам върху разделението на труда между институциите. В днешното ми изказване няма да се спирам на конкретни предложения, а само ще очертая проблемите, така както ги виждам, и какви цели трябва да преследваме чрез реформите, според мен. На този етап обаче би било твърде рано да предлагаме конкретни промени в правните норми. Искам още в началото да подчертая, че аз няма да направя цялостен преглед на всички промени, които са необходими, както в регламента за служителите, така и за дейността на ОЛАФ, но искам да поставя основен въпрос, свързан с дейността на ОЛАФ. ОЛАФ беше създадена преди около 12 години в отговор на падането на комисията Сантер и се базира на комисията, която се занимаваше с измамите, проявите на непотизъм в Европейската комисия. Регламент 1073 от 1999 година, известен като регламента ОЛАФ, дава на ОЛАФ правомощие да извършва външни разследвания чрез инспекции и проверки на място в държавите членки. Регламентът също предвижда ОЛАФ да извършва вътрешни разследвания в институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз. Този вътрешен аспект на дейността на ОЛАФ е въпросът, който ни е събрал днес тук. Важно е да подчертаем, че правомощията на ОВ да извършва вътрешни е, разследвания не се базира изцяло само на регламента за ОЛАФ. Регламентът изисква всяка институция да приеме решения, които да позволяват вътрешни разследвания от страна на ОЛАФ. Има образец, което той е предвиден в междуинституционалното споразумение между парламента, съвета и комисията, прието по време на същото момент, когато се прие регламента. Олаф може да извършва проверки не само по отношение на измами, корупция и други незаконна дейност, но и до сериозно лошо поведение, което може да доведе до дисциплинарни мерки. Всъщност, да, аз перефразирах една доста сложна разпоредба. Нека да ви я прочета. Цитирам. Доказателства, които води до презумпция за наличие на случаи на измама, корупция или друга незаконна дейност, вредяща и на интересите на общността, или сериозни а, ситуации, свързани с изпълнението на професионалните задължения, което означава не спазване на задълженията на служителите на институциите, което може да доведе до дисциплинарни а, действия или до съдебни производства или за неспазване на аналогични а, задължения а, на членовете, менеджерите или членовете на а, персонала в съответствие с регламента за служителите. Чрез промяна на, изме, на член 86 се позволява на органа, който е назначил лицето или на ОЛАВ да извършват административни разследвания, ако стане ясно, че има доказателства служител или бивш служител да изпълни своите ангажименти съгласно регламента за персонала, независимо дали преднамерено или поради небрежност. Това обаче води до двойна яснота относно ролята на Олаф и аз ще поясня какво имам предвид за целите на днешната ни дискусия. Втората неяснота е по-важна. Първо, Олаф се нарича служба за борба срещу измамите, но всъщност в регламента се предвиждат по-широки функции, което означава защита на финансовите интереси срещу нередности, което не винаги е свързано с проява на нечестни действия. Втората неяснота се свързва с това, че в регламента за персонала се предвижда ОЛАФ да извършва възможни разследвания. Втората неяснота създава погрешни очаквания за това какво трябва и може да извърши Олаф и това подкопава отговорността, което трябва да бъде отговорност на висшето ръководство на институцията, която трябва да гарантират най-високи етични стандарти. Ще обясня на какво имам предвид, но на този етап искам да се спре и на темата за подаването на сигнали. Въпреки, че не се използва точния термин, членове 22А и 22Б на регламента за персонала се наричат като на цяло разпоредби, свързани с подаване на сигнали. Първо, те определят условията, при които се защитават лицата, подали сигналите от ответни мерки от на институцията, за която работят. Също адекватността на защитата на лицата, подаващи сигнали, е важно за вашата комисия, но моят моето изказване не се фокусира върху този въпрос. В съответствие с член 22а се налага задължение на държавните служители да подават сигнали. Член 22а задължава държавните служители да съобщават за евентуални случаи на измама, корупция, друга незаконна дейност или професионално поведение, което може да представлява сериозно не спазване на задълженията на служителите. По същество, Държавният служител може да изпълнява задължението да за подаване на сигнал, като съобщи това на своя пряк началник или като се обърне към ОЛАФ. лицата, които са информирани, трябва да предадат обаче наличните доказателства, без да се бавят. Това изисква сега някои пояснения. Първо, не е ясно какъв е обхвата. Не е съвсем ясно как а, има връзка с член 21а. Този член се отнася до случаи, в които един служител получава нареждания, които според него не са а, правилни и могат да доведат до трудности от сериозно естество. Тези ситуации не са ясно дефинирани но това поставя и въпроси за етичното поведение, поне в някои случаи. На второ място, тези разпоредби за подаването на сигнали не поставят отговорността за активно поведение от страна на ръководителите да действат на базата на получената информация. Те само имат задължението да предадат нещата на ОЛАФ, ако има случай на сериозни нарушения. Аз не считам, че това е подходящ подход както на практика, така и по принцип. На практика неяснотите, които по, подчертах за ролята на Олаф, изглежда не са разрешени а, чрез опита на трупан през годините. Поне за мен не е ясно дали Олаф разглежда своите задачи като включващи вътрешни разследвания в случай на неправомерно поведение, което не засяга финансовите интереси на общността. Тези разпоредби създават объркване какво може и трябва да върши ОЛАФ в случай, когато финансовите интереси на Съюза не са а, застрашени. Подобно объркване може да възникне не само чрез, а, сред лицата, които подават сигнали или биха могли да подават такъви, но и между институциите, дори в а, самия ОЛАФ. Този риск може да само да се задълбочи от неяснотата на член 22а от регламента за служителите. Аз вече споменах за образеца на решение, което също не е достатъчно ясно. Целта е да се насърчава прилагането на най-етичните норми, трябва да е в ръцете на висшите ръководители. Прехвърлянето на тази задача на някой друг, не ги насърчава да поемат тази отговорност и да предприемат нужните стъпки за изпълнението на тази задача. Това, което казах до сега, се фокусира върху проблемите, които виждам в съществуващата правна уредба. В останалата част на изказването ми ще поясня кои са целите, които според мен законодателят трябва да има предвид, когато разглежда преразглежда тази правна уредба. Първо, регламента за персонала трябва да поясни ясно, че институциите, в частност техните ръководители, отговарят за спазването на най-високите етични стандарти за недопускане на неетично поведение. Част от тази отговорност трябва да насърчава и улеснява подаването на сигнали за непрофесионално поведение. Дефиницията обаче изисква внимателен анализ. Вече споменах някои от проблемите, които са обхванати от съществуващия член 21а на регламента. Те трябва да се имат предвид. Тоест, случаи, при които служител получава нареждания, които според него са нередни или могат да доведат до сериозни трудности. Институциите и ръководителите трябва да насърчават и улесняват подаването на сигнали. Това би било по принцип правилно. Това би коригирало дисбаланс в сегашните разпоредби за подаването на сигнали. Както вече поясних, тези разпоредби се фокусират върху задължението да се подават сигнали, т.е. това е отрицателно изискване да не се действа срещу тези, които подават сигнали. Те насърчават институциите да гледат на подаването сигнали вътре в институцията като ресурс, който позволява на менеджерите да изпълняват своите ангажименти относно спазването на етичните стандарти. Има доста жалби. Обикновено на лицето подало жалбата се гледа като на заплаха или като човек, който създава проблеми. Това е погрешно, защото така нещата само се влушават. Верният подход е да се гледа на жалбите като на една възможност да се получи подходяща информация, да се обяснят действията, да се предприемат коригиращи мерки при нужда. Що се отнася до Олаф, е важно законодателят ясно и съвсем с ясна формулировка да определи какви са правомощията на ОЛАФ за извършване на вътрешни разследвания, също регламента, регламента за ОЛАФ трябва да бъдат съгласувани в това отношение. Целта според мен е ОЛАФ да подпомага институциите да изпълнят отговорностите по етичните въпроси, а не да ги освобождава от тях. Ролята му е да помогне да се открият случаи на измами, корупция и други случаи на неправомерно поведение трябва да бъдат е, ясно очертани. Вътрешни разследвания трябва да се извършват, когато те се отнасят до измами или корупция, които са основни задължения на ОЛАФ. Институциите трябва да извършват собствени административни разследвания при необходимост, както е предвидено в член 86 на регламента за служителите. Сегашната рамка не предвижда консултации и съгласуване между ОЛАФ и институциите относно това, кой би трябвало да извърши вътрешното разследване, нито пък се създава възможност на институцията да поиска техническа помощ от ОЛАФ в е, рамките на вътрешните му разследвания. Тези недостатъци трябва да бъдат разрешени. Предложението на комисията за промяна в регламента за ОЛАФ е, рискува да влуши състоянието на нещата в това отношение, защото предвижда едностранно решение на Олаф дали да предприеме вътрешно разследване или не. Ако реши да го направи, институцията, за която става дума, няма да има възможност да започне собствено разследване по същите факти и всъщност трябва да приключи всяко разследване, което е започнало в този смисъл. Това би имало като имало последици, че институцията няма да може да предприеме никакви дисциплинарни мерки, докато Олаф не приключи разследването си. Понякога това може и да е правилното решение, както, например, има съмнение за измама или корупция. В други случаи, обаче, може да се окаже по-бързо и ефикасно от институцията, за институцията да извърши административното разследване, понякога с техническата помощ на Олаф като изключим случай на подозрение за корупция или измама, не считам, че едностранното решение на ОЛАФ трябва да е правилото. По-добро е да се предвиди консултация и договарен между ОЛАФ и институцията. Ако не може да се постигне съгласие между тях, тогава гледна точка на ОЛАФ ще бъде взета предвид само ако става дума за защита на финансовите интереси на Съюза. И нещо последно, свързано с дисциплинарното производство. Става дума за ситуация, предвижена, видена в член 25 на приложение 9 на регламента за служителите, т.е. ситуация, при която в английски се казва дадено служител е преследван за същите деяния. Член 25, също в английския вариант, привижда окончателното решение за дисциплинарно производство да се вземе след като бъде след като излезе окончателното решение на съда, който разглежда делото. Предлагам да се преразгледат допълнително два момента. Първо, английският вариант на регламента за служителите изглежда така, че член 25 започва да се прилага, когато едно дело е заведено в съда и спира да се прилага, когато съда се произнесе. Но другите езикови версии показват, че разпоредбата започва да се прилага веднага, когато започне наказателно производство и приключва, когато всички възможности за обжалване бъдат изчерпване или за налагане на наказание, съответно. на френски се цитира варианта, който беше обяснен преди малко на английски. На второ място има също разминаване в понятието. Например, в английски вариант се говори за актове на, в множествено число, а на френски се говори за факти. Е, мисля, че тези проблеми могат да се разрешат е, след като бъдат преформулирани разпоредбите. В заключение, бих искал да споделя с вас една идея. Тя е съвсем е, предварителна, трябва да бъде обмислена допълнително, да се консултираме по нея преди да й се предаде правна форма. Вече споменах обстоятелствата, при които Олаф беше създадена. Неизбежно е тези обстоятелства да доведат е, и до недоверие сред обществеността не само към комисията, но към европейските институции като цяло. Хипотезата ми е, че е, Олаф беше обременена от самото начало относно е, вътрешната роля, защото имаше едно неизказано, но нереалистично очакване, а именно, че Олаф трябва да даде ефикасен отговор на всички въпроси, които се поставят от лицата, които правомерно подават сигнали. Ето защо искам да се спра на член 22б от регламента, тъй като има недостатъчно разработена информация, свързана с тази, която трябва да постъпва за председателя на парламента, комисията, съвета и прочие. Често подадените сигнали се разглеждат като жалби, но не е ясно как се боряве с тази информация, която се получава от лицата подали сигнали. Затова считам, че трябва да се дефинират компетенциите на ОЛАФ по-ясно, по-точно, освен това малко да се доразвие член 22б. Например, може да има разпоредба за лицата, които се спомняват да се консултират помежду си, да споделят информация и да имат колективната роля да разпространяват е, най-добрия опит, що се отнася до професионалната етика. Комисията вече е, предприе някои мерки, като въведе е, етични кореспонденти и въведе програми за обучение. Аз съм готов да подпомогна процеса за по-голямо междуинституционално сътрудничество. Благодаря ви за вниманието. Тези аплодисменти, е, господин омбудсман, показаха какъв голям интерес е, е, предизвика вашето изказване, за което ви благодаря. Давам думата на адвоката Луи, който ще ни представи своята по-специфична гледна точка. Благодаря ви. Господин омбудсман, вие сте използвали един термин, който според мен е напълно уместен и който някак обобщава усещането за трудностите, с които се сблъсква един адвокат когато се изправя пред Олаф, за да подпомогне служител. Използвахте думата неяснота. Давам пример. Пояснявате какво става в първите а, минути а, от разпита на едно лице, изслушвано от Олаф. След като бъде снета самоличността, а, биват прочитани правата на лицето. И му се оказва, че а, то има право а, да не казва това, което би го уличило в престъпление. Това е съвсем основателно, правилно. То съществува в наказателните законодателства на всички държави членки. Ще и да и е по-далеч. В а, някои а, държави членки а, правото а, да се лъже съдията е право закрепено в законодателството, макар че е фундаментална грешка, може би, уреждането му. И след това се продължава, казва се, че лицето има право е, да говори на всеки от официалните езици на Съюза. Но се уточнява, че разследването се води на един конкретен език английски или френски. Тоест, казва се изрично, че ако имат неразумието е, да говорят народния си език словенски или малтийски, лицата ще притеснят всички. Всъщност самата призовка, в която се казва разследването се води на един какъв си език, ви открива пътя да поискате а, изслушване на друг език, но това според мен създава проблеми. Според мен е нередно да се казва, а, че разследването се води на един от двата езика, френски или английски, а пък вие имате право да а, поискате изслушване на а, друг език. Това създава големи проблеми. Когато кажете на лицето, че има право да не се самообвинява в престъпление, вие а, също така продължавате и казвате – Внимавайте също и имате задължение да сътрудничите лоялно с Олаф. Да, неяснота е, е това. Освен това, смятам, че става дума за фундаментална законодателна грешка, която проистича от самата природа на това, което прави Олаф, от естеството на неговата дейност. А каква е дейността на Олаф? Той извършва административно разследване – тук говорим само за вътрешни разследвания, за разследвания на персонала. Според разпоредбите на е, устава, функционерите или е, тъй наречените агенти, е, те имат е, задължение за лоялност към институцията. Имат също така задължение да зачитат, на зачитане на достоинството обаче. Е, и за това, според мен, всеки функционер и всеки а, сътрудник на договор, тъй наречените агенти, а, може да извърши а, по тази линия а, нарушение, което да доведе до санкции, защото а, нарушава задължението за лоялност. Ето ви още една неяснота. Изключително притеснително е това, тъй като макар че сме подготвили клиента и сме му обяснили всичко това, в момента в който служител на а, Олаф му каза, нямате задължение да отговаряте на всички въпроси, нямате задължение да се самоинкриминирате, а, това изведнъж се оказва, че не съответства на действителността. Защо неяснота? Има и още едно нещо, което ще дам като а, пример. Тази седмица а, имах едно изслушване пред Олаф и въпреки това, което казах пред вашата комисия, още преди пет години, а, един от разследващите беше представен като магистрат. И действително той е магистрат. Това е нетърпимо. Аз а, не се изправям срещу магистрат, а срещу служител, който е служител на Олаф. Той не действа в качеството на национален магистрат. Няма никакъв а... А... дяволски елемент тук. Мисля, че това, което е ужасно, е че членовете на, служ... на е, службата ОЛАФ, е, членовете на личния и състав, не са разбрали, че когато влязат в ОЛАФ, престават да бъдат магистрати. Може би те все още са магистрати по смисъла на националното си право в своята държава, но когато са служители на ОЛАФ, те придобиват качество, което е по-висше и именно в, по-више и в, тази, е, в този смисъл е, и в тази светлина извършват, изпълняват функциите си в ОЛАФ. Да, неяснота, казвате вие, много сериозна неяснота, която наистина създава е, проблеми на адвокатите. Има неяснота и защото ни се казва, това е административно разследване, но всъщност това разследване – може да има такива последици, че при приключването му преписката се изпраща на националните съдебни органи. И националните съдебни органи могат да решат да не проведат разследване, а да а, я препратят а, на съд, който ще а, реши делото по същество на основата на разследването, проведено от Олаф. Не съм убеден, че а, това е законно. А, аз произхождам, така да се каже, от бългийската правна система. Тя е основата на моята практика. А, при нас разследването се води поли, от полицай. Не съм сигурен, че заместването на полицейското разследване с разследването на ОЛАФ е законно. Това, според мен, са изключително тежки недостатъци, защото те подкопават правната сигурност, а тя е задължително изискване за всеки юридически процес. Това не е всичко. Ако сме в контекста на административно разследване, според мен, човекът срещу когото се води то, има едно право на достъп до преписката. Ако става дума за, ако става дума за съдебно производство, тогава има също достъп към момента на приключване на делото. Но тук в Олаф такова право не се дава. Ако се получи такова право, то е защото преписката е била изпратена на националния съдебен орган. А какво ще бъде препратено? Това, което е изпратено от Олаф. Аз като адвокат нямам никакъв възможност до преписката в нейната цялост, така както е била структурирана и събрана от Олаф. Често пъти е, проучванията, разследванията са много обемисти. Имам голямо уважение към разследващите в Олаф, които са достатъчно старателни да трупат по 3-4 метра високи купчини с документи по делата, но ние нямаме достъп до тях. Тук става дума за нарушение на правото на защита и на, на, на един фундаментален принцип принципа на правната сигурност. И още един недостатък, който в моите очи е изключително тежък, то е проблема с приключването на разследванията. Защо те не приключват никога тези разследвания? Първо, защото на разследващите от Олаф не са предоставени и не се предоставят средствата за правилно провеждане на разследванията. Е, те е, не отговарят е, за едно дело, а отговарят за стотици хиляди проучвания. Значи, това е въпрос на организация ФОЛАВ. Нетърпимо е за служителите, срещу които се води разследване, да изпаднат в такова положение. То е нетърпимо и за институцията, която трябва да работи с такъв служител, изпаднал в състояние на несигурност, и който не може да обърне внимание на собствената си професионална дейност по тази причина. Това е неприемливо. Защо има Олаф проблеми? Сериозни са проблемите. Защото, когато се провежда разпит или изслушване, в него участват двама разследващи които често пъти е, са принудени да използват език, който не е техният роден. Е, длъжни са да изслушат е, едно лице, често пъти даващо дълги и сложни отговори, а те трябва да бъдат синтезирани, за да станат използваеми. Е, те трябва да бъдат синтезирани в протокола. Значи, резюмира се на език, който не е вашият собствен. Това е изключително трудно. И освен това, тъй като разследващите от Олаф не разполагат със секретар или със сътрудник, който да снема тези показания на пишеща машина или на компютър. Те само слушат наблюдават, синтезират и това, което е казано, го записват на машината. Ами, за мен това е смешно. Мисля, че като адвокат аз трябва да подпомагам съдебната дейност и разследващата дейност. Не е редно едно разследване да не се провежда както му е редът. В момента, в който един човек се препъва в такива елементарни трудности, да трябва да печата на език, който не е неговият, да резюмира на същия език, е, този човек е, се съсредоточава в това да не допуска грешки. И за това просто не му остава време и сила да гледа човека срещу себе си, да проникне до дъното на очите му и да разбере дали лъже или не. Не можете да водите разследване, ако ще посвещавате времето си и огромната част от енергията си на задачи, които не се не съставляват разследване. Разследването а, минава през очите. То не се води пред екрана. И също така мога да ви гарантирам, че многократно като адвокат съм е, чувал е, как е, е, така е, всичко, което се казва, минава край е, ушите на е, е, хората. Е, нали, застанали сте под едно е, дърво, е, наближава вятър, във всеки момент ще се откъсне ябълката, вие вече подлагате ръка и изведнъж се задава следващият въпрос. А това не е въпросът, който щеше да проистече, ако отговорът бе довършен. Всички а, въпроси са били предварително подготвени, не се следи какво се говори, не се поставят допълнителни въпроси с оглед на казаното и в това се корени до голяма степен неуспеха на разследването. Аз съм наистина в тези разследвания, за да защитавам клиентите си, но когато един адвокат подпомага клиента си, той е длъжен също да зачита правата на защитата. Нали, не е ролята на адвоката да подучва клиента си да дава лъжливи отговори, нито пък можем да лъжим клиентите си. Ние сме там, за да ги съветваме и да защитаваме правата им. Значи анкетите, проучванията, разследванията не завършват с успех не защото са лоши разследващите, защото не разполагат с необходимите средства. Друга последица от това е, че тия разследвания никога не свършват. В едно разследване имахме 8 разпита в продължение на общо 55 часа. Всичко това бе резултат на факта, че е, разследващият е, е напълно некомпетентен. Той бе напълно некомпетентен в този случай. Той не знаеше какво значи разследване. Когато получи преписката, му трябваха е, две години, за да я проучи. В този случай ставаше дума за субсидии. Е, Разследващия смяташе, че съответният проект не трябва да бъде субсидиран, да бъде финансиран, докато шефът ми каза – аз даже този проект не съм го чел, защото моята роля е да се уверя, че експертите, които е трябвало да дадат мнение а, по този проект, са дали мнение съобразно действащите норми. Какви бяха резултатите от това забавене? Двама души починаха. Единият от тях абсолютно а, ключов в разследването. Ако а, всичко бе направено бързо, а, човекът щеше да може да бъде изслушан, разпитан, защото Олов беше получил информацията много бързо. Второ, този служител, тъй като ставаше дума за много важни субсидии, той служител мина в друга служба, където пое други е, функции. Това бе жалко за Съюза, защото това бе брилянтен функционер, е, който добре си вършеше работата, обаче е, Европейският съюз го изгуби поради това, че не знае как да води разследвания. Освен това, разследването бе започнато през 2004 година. Аз в 2008 започнах да се изнервям, защото не му се виждаше краят. по чиста случайност а, се разбра, а, че става дума за анонимен сигнал и тук ще поговорим, когато а, стигнем а, до а, сигнализирането на нередностите, а, ще поговорим за а, анонимните сигнали. По чиста случайност успяхме да разберем. Кой беше надписал плика с анонимния сигнал, подаден до съответния генерален директор, който пък на свой а, ред го беше предал а, на генералния а, директор а, на Олаф, казвайки, аз не мога да ви гарантирам, че тук не става дума за клевета. Успяхме да установим кой бе надписал плика Олаф. сметна, че поради графологичната експертиза, която има точност около 95,8%, не е необходимо да се приема, че авторът е установен аз в последствие писах а, на водещия разследването. Той ми каза всичко е наред. Вече сме 2009 година, пет години след спорните факти. Тогава отново се изнервих и пак се изнервих в началото на тази година и ми казаха, вижте какво много съжаляваме. Обаче, знаете ли, вашето разследване приключи много отдавна. То вече е в архив. Значи, и то е отнесено в архив, без да му се даде ход. Значи, е, когато а, Олаф реши да приключи едно дело без да му даде ход, а, какво става с функционера? А, на времето, ако бяха решили да не започнат разследване, защото няма нищо в досието, а, значи, а, тези служби, които са водили вътрешното проучване, бяха решили да приключат случая, обаче го изпратили в Олаф. Олаф също решил да го приключи без да му даде ход и накрая никой не предупреждава служителя. Това, което мен ме притеснява много, е че е, може би наистина е имало факти, даващи повод за наказателно преследване. Представете си факти, настъпили през 2002-2003 година. А, ако а, делото е приключено през 2011 и а, не му е даден ход и не, то не е изпратено а, на националните съдебни органи, изтекла е давността. Това е нетърпимо. Значи, в нередностите а, са свързани от части с липсата на средства за разследващите, на механизми, които да им помагат да работят и от части с тяхната некомпетентност. Това за мен е неприемливо. Има и още нещо, което трудно може да бъде прието. Когато Олаф се занимаваше с една преписка – съпроводена с голям медиен шум и пресконференция, организирана от самия Олаф е, и която бе свързана с корупция в рамките на институциите. Всички бяха уведомени. Можеше точно да си представим кои категории лица се визират – Преписката бе образувана през 2004 и приключена през 2011 година като същевременно срещу съответните дружества се води и национално разследване. Бяха изслушани невъобразим брой лица. И за 9 от 16 служители е, бе преценено, е, че няма място за даване на ход – а за другите шест, аз наистина съм много притеснен, защото на Лидок се изпраща преписката 7 години след образуването й. И в съпроводителното писмо се казва, макар че ние не установихме това, има някои съмнения, че може би е, са се осъществили факти, които дават повод за преследване. И така всъщност на другите органи, на които се изпращат преписки, се обременява още повече работата. В крайна сметка не бива да забравяме, че освен всичко друго, работите с служители които са хора. Те имат много ограничена информация, които изпадат в състояние на ужас, защото никога не са си имали вземане-даване с правосъдието. И в резултат на тази продължителност, протяжност на разследването в Олаф, вие всъщност съсипвате хора от една страна. А от друга страна, съсипвате персонала. Личният състав вече не може да работи така, както преди. Той е изгубил своите иллюзии и просто се отдръпва. Аз като адвокат, когато приемам клиент, му казвам единствено, за да мога аз да работя успешно, вие трябва да се дистанцирате от това, което става с вас. Каквото и да му кажа обаче и каквото и да направя, човекът никога повече не а, е, изпитва същия ангажимент а, е, към Европейския съюз, както преди. Единственото, което мога да му кажа е дистанцирайте се, за да запазите себе си. Приключвам. По отношение на Олаф е задължително да се а, е, въведат давностни правила за провеждане на разследването. Нетърпимо е Олаф да образува някаква преписка, за каквото и да било, както и вие казахте, не а, търпимо е също така Олаф да а, води а, разследвания а, за въпроси, които са от компетентността на други органи. И също така а, а, трябва да се изчистят правилата, а, когато а, приключи разследването в ОЛАФ, а, да няма задължение преписката непременно да отива в а, други органи, а, които да започват всичко от начало, съобразно действащите норми. Сега, органът с френско съкръщение ИДОК, а, според мен е а, необходим но не е необходимо факти, които са настъпили е, в най-фрапантния е, случай преди 22 години. Имаше декларации, документи съставени преди 22 години, повтарям. Значи не е приемливо е, е да е, се води разследване е, на основата на такива факти. Проблемът е, че правото не е статично явление. То се развива. То се развива като съдържание, като прилагане, като тълкуване. Явно е, че един и същи текст в една толкова голяма общност, която има три седалища Брюксел, Люксембург и Страсбург, няма да получи същото тълкуване. В някакъв момент парламентът, например, имаше съвсем различно тълкуване на обновените разпоредби в сравнение с тълкуването на комисията и другите институции. Сега, след 22 години, вече изобщо не знаете не е възможно да знаете със сигурност е, какво е станало там, където са осъществени фактите. И, и тук отново се поставя въпросът за правната сигурност. Мисля, че трябва да се сложи давностен срок. Е, и когато е, се вменяват нарушения на определен служител, те трябва да бъдат съпроводени с някакъв давностен срок. Не можете да разследвате до безкрайност. Дали е, ще става дума за разследване е, на ОЛАФ, на ИДОК или на дисциплинарно производство, е, те не могат да протекат, ако не се обслужва една цел. Защита на финансовите интереси, това е за ОЛАФ, а, а от гледна точка на ИДОК целта е дисциплинарно производство, осъществяване на дисциплинарна отговорност. Сега, производствата за дисциплинарната отговорност не съществуват за удоволствието да наказвате служителите. Нали? По същия начин един национален съдия не произнася присъда и не определен наказание лишаване от свобода заради удоволствието да осъди човека в една демократична система тези производства не се провеждат за назидание, а за да бъдат предприяти мерки са измерими с това, което е извършено в съответния контекст. Когато фактите са престарели, когато е изтекло много време, когато служителят е предприял мерки да поправи поведението си. Всичко това трябва да бъде взето предвид преди да се наложи санкция. Трябва да се вземе предвид и това дали той, така да се каже, рецидивира. От друга страна, смятам, че е потребно в системата на възможните наказания в дисциплинарното производство да бъдат въведени два елемента – които фигурират в националните законодателства, а именно отлагане на изпълнението на, на, на санкцията, значи тя се определя, произнася се, но се казва, че ще бъде изпълнена санкцията, ако в определен срок една, две, три, пет години няма повтаряне на нарушението. Тогава всички ще спечелят. И вторият елемент, който за мен е много по-важен, ако има специфични обстоятелства, които позволяват да бъде разяснено защо се е стигнало до нарушение и как е било извършено. И а, ако може да си дадем сметка за специфичното време и за специфичните обстоятелства, а, при което санкцията да се окаже не са измеримо тежка. А, вторият елемент е да се отложи произнасянето по наказанието, определенето на дисциплинарното наказание. Тоест, фактите са установени, но в конкретния случай на този етап не се определя наказание, а се решава, че в определен от органа срок ако в определен от органа срок няма нови нарушения, един вид ще се извърши реабилитация. Ако пък бъде извършено ново нарушение в така определения срок, преписката се отваря отново и се определя наказание на основата на съвкупността от факти в двата случая. Това ще позволи служителите на институциите да си дадат сметка за извършените нарушения, второ да знаят, че това е последният им шанс и трето, че в момента в който сгафят отново, няма да има измъкване. Значи е, в националните системи съществуват тези елементи. Отлагане изпълнението на наказанието и отлагане произнасянето на наказанието. И те са много ефикасно те са много ефикасни. Е, институцията показва на служителя, че е наясно с е, наличието на нарушение, но още веднъж е, му гласува доверие, за да му даде възможност да не допуска такива нарушения в бъдеще. Мисля, че това е, въжи и за Олаф, и за ИДОК. И според мен, ако се въведат тези елементи, процедурата ще се хуманизира, като същевременно бъдат защитавани колективните интереси на Европейския съюз. Ние ще имаме възможност а, да казваме, че един път даваме на човека шанс, но делото не се приключва окончателно. И ние си запазваме възможността в бъдеще да вземем мерки по тези тежки факти, които сме установили. Благодаря. Благодаря. Остават ни 20 е, минути. Предлагам нашия докладчик да изложи своята гледна точка. След това ще проведем е, дискусия, ще дадем възможност за изказване на генералната директорка. Много благодаря. Това, което чухме, беше много интересно. Е, искам да ви напомня, че това е първото изслушване в парламента по промените. А, това е първото ни изслушване на тема whistleblowing, на тема сигнализиране за нередности. И всъщност въпросът е какво ще стане, ако има а, служител, който сигнализира за нередности? Какви ще бъдат последиците за него и за апарата? Има една чудесна разпоредба в а, правилника, а, която обаче нищо не струва, а, тъй като всеки един от служителите а, там може да види какво ще му се случи, ако той подаде сигнал. Въпреки това обаче има служители, които са сигнализирали а, и вследствие на това са им се стоварили последици, а, а, които наистина жалко, че са им се случили. А, мисля, че ще бъде добре и да изслушаме е, директора в службата за разследване, но въпреки всичко първо имам един въпрос. Вие говорихте за е, ИДОК, е, IDOC е, или за омбудсмана. Е, можем да доверим, на, да поверим на IDOC дисциплинарната страна на нещата, но Европейския съюз е огромна фирма, така да се каже. А, какво ще правим с останалите институции, които си нямат а, IDOC? Дали трябва да се възложи на Олаф една нова институционална задача? И другия ми въпрос е по какъв начин по-добре може да защитим хората, които подават сигнали. Знаете и двамата, че нямаме никакви процедури за това. Знаете също така, че параграфите за сигнализирането на нередности са в сила за всички институции. Те не са адаптирани към всяко отделна институция. Доколкото знам, нищо не е предвидено в тази насока. Какво ще ни посъветвате? Параграфа за сигнализиране на нередности може ли да остане във вида, в който е? или пък да кажем ще създадем процедури и разпоредби за това как ще бъде третирано лицето, което сигнализира за нередности или пък трябва да променим изцяло параграфа и ако трябва да го променим, в каква посока? Благодаря. Предлагам всеки от депутатите да може да се изкаже. След това общо да бъдат отговорени въпросите, защото ни остават едва 15 минути. И така предлагам да дам думата първо на колегата Епингс. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на холандски за да могат да се изразят добре. Е, аз самия съм работил 7 години и половина в е, комисията през последните две години в кабинета на е, комисар Калас. Работата беше много приятна, но аз изпълнявах една особена задача трябваше да предотвратявам сигнализирането на наредности, защото опита показваше точно това, което беше преди малко описано. Е, човекът, който сигнализира за нередности, е, не го е, решава изведнъж, а го решава постепенно. Това са обикновено хора с най-добри намерения и много често те подценяват силата на бюрокрацията, силата на организацията, в която работят те търсят някой по иерархията, а, на който да разкажат това, което знаят. Обикновено не се каса за тежки случаи на измама, се каса за а, дреболи, но хората, които подават сигнали, са в най-честия случай хора с добри намерения, честни хора. А, ако такива хора забележат, че ще бъдат защитени като хора, подаващи сигнал за наредност, те ще се почувстват много свободни. Обикновено обаче висшестоящите не се интересуват особено от сигнала. Затова човека, който сигнализира за нередности, се обръща към Олаф, където процедурата, както вие казахте, се точи до безкрайност. това не са хора, които ще бъдат затворени или малтретирани. Просто техните колеги спират да говорят с тях, игнорират ги, изолират ги. И ако а, живеехме в диктатура, такива хора ще да бъдат ликвидирани в един определен момент. А, Познавам много хора, които от различни генерални дирекции са се обръщали към комисаря, пишат писма и много бързо разбират в каква посока вървят нещата. Моята задача беше да седна с тези хора, да изпия по едно кафе и да видя какъв им е проблема, след което да се опитам да разреша ситуацията, без те да изпаднат в категорията на хора, които подават сигнали за нередност. И когато един служител подаде сигнал за наредност, той бива защитаван до известна степен, но а, тези хора постепенно изгубват шанс а, да а, получат работно място в друга генерална дирекция, защото никой не ги иска. И в крайна сметка стига до а, а, така нареченото бюро до пасаж преходно бюро, където седят, четат вестници, говорят по телефона и така нататък. Виждал съм това със собствените си очи и виждам колко голямо е страданието на хората, които се оказват изолирани и самотни в тази голяма организация те е, са били водени от един е, идеал за Европа, който постепенно се разпада. трябва да а, се създаде а, някаква защита за служителите, а, които а, докладват за нередности, а, чиято отстраняване може да доведе до подобряване на а, организацията евентуално. А, такъв сигнал не бива да се счита веднага за а, нападка срещу висшестоящи или срещу самата институция. Трябва да се разгледа а, статута на персонала с оглед на конкретните обстоятелства на място. Разбира се, че може да се намери юридическо решение, но е, като цяло трябва да направим така хората да могат да изразяват свободно своята критика, без да бъдат заклеймени. Благодаря, господин Ренар. Аз самия на два пъти съм подавал сигнал за нередности. Първия път като студент и тогава си имах работа с Штрабак, втория по големина строителен концерн в Европа. Тогава съществуваше подозрение, че чрез една агенция за публични дейности са били превеждани пари за подкопи към източна Европа. Когато аз сигнализирах за тази наредност, те а, е, първо ме заплашиха, след това се опитаха да ме подкупят и така нататък. А, е, не получих никаква ефективна защита. Втория случай беше съвсем наскоро, а, е, когато бившият е, ми, също бившият ми шеф е, е, съществуваше подозрение за присвояване на държавни средства. В случай отнесен до прокуратурата. Разказвам това, защото искам да кажа, че от личен опит знам, че с сигнализиране на наредности можем успешно да се борим с корупцията и трябва да предвидим някаква защита за хората, които подават тези сигнали. Това, което ме кара да бъда оптимист е, че реформираме е, е, статута на е, служителите. Е, конкретно имам предвид реформата на член 22А и 22Б. Те спешно трябва да бъдат реформирани, тъй като и следващите 20 години иначе няма да имаме никаква е, нормална защита на сигнализиращите за е, нередности. Е, също и с това стигам до първия ми въпрос към омбудсмана. Може би сте чели изследването на PricewaterhouseCoopers и ако да, искам да знам какво мислите за него. Втория ми въпрос към омбудсмана е следния. А, вие също имате случаи с сигнализиране на нередности. А, как третирате подобни случаи? Как се отнасяте към тях и какви успехи сте постигнали? Трето, а, пак въпрос към омбудсмана. Ние сред нас тук в комисията, господин Гуидо Штрак, е, е човек, който е подал сигнал за наредно. Знаете какъв е неговия случай, занимава сте се с него. И доколкото съм разбрал, обвиненията по същество, отправени от нашия колега, не са били обект на внимание от страна нито една от институцията. Мислите ли, че това е справедливо отношение към колегата Гидо Штрак? И имам един въпрос към господин Луис. Един важен аспект е следния. Когато Олаф реши да прекрати е, една процедура, свързана с сигнализиране за нередности, и когато лицето сигнализирало нередност, се смята, че това не е справедливо. Какви са средствата, с които разполага сигнализиращото лице за а, на това решение за прекратяване на процедурата, когато лицето смята, че тази процедура е неправомерно или несправедливо прекратена? Господин Гуило Штрак е представил вече проект за изменение на член 22А и 22Б. Интересуваме какво мислите за така предложените изменения. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Аз искам също накратко да поставя въпрос Ние говорим за определени разпоредби от статута. Целта на статута е да се защити, да защити служителите а, от а, действия от а, техните висостоящи ръководители, но не и срещу трети страни. И виждаме, че тук от обмена на мнения стана ясно, че нещата отиват доста по-далече, защото се засягат а, голям брой институции. Дали не трябва да се направи а, съпоставка? Аз не съм запознат с е, изследването на Pricewaterhouse. Но мисля, че има един член на 40, който и изисква да се направи връзка с националното законодателство. Дали генералната представителката на Генералната дирекция човешки ресурси би желала да вземе отношение на този етап? Разбира се, никой не отправи въпрос към вас, към вашата служба. Може би аз да ви задам един въпрос. Да, извинете. Аз не се дадох сметка, че директор е тук. Концентрирах вниманието се върху двамата на трибуната. Комисията има няколко проекти и предложения за преразглеждане на правилника за служителите. Интересуваме дали се предвижда допълнителна за закрила за лицата, подаващи сигнали. Да, нуждаем се от реформиране на членове 25А и 25Б. Смятате ли, че това трябва да стане сега? Дали ще е възможно те да бъдат включени в предстоящия преглед на правилника за служителите? Това е свързано и с въпроса ми към омбудсмана. Дали сте запознати с изследването, което беше представено на комисията по бюджетен контрол? Имате ли мнение по тях? Благодаря. там и господа, казвам се Карам Уилямс. Директор съм в службата за разследване и дисциплинарни въпроси на комисията, известна като IDOC. Радвам се, че днес следобед съм тук, за да се включа в надпреварата аз съм запозната с член 22А и 22Б и считам, че трябва да бъдат преразгледани. Това, от което е, се нуждаят по-скоро обаче, е да бъдат пояснени чрез по-добра комуникация. Затова считам, че трябва да имаме един общ документ, който да въжи за всички служители, който да включва всички елементи, свързани с подаването на сигнали, каква е целта. Разбираме, че това трябва да се отнася за сериозни случаи, за, свързани с корупция и измамия, не за всичко какви да бъдат ролите на отделните лица, как лицата, които подават сигнали, могат да бъдат максимално и най-ефикасно защитени. Всичко това трябва да бъде обяснено в един документ, с който да се запознаят всички служители. Всичко трябва да се стикова добре. Подаването на сигнали включва е една от множеството мерки, свързани с откриването на нередности. Подаването на сигналите трябва да се отнася за случаи за корупция и измами. Има други правила, които въжат при други ситуации. И трябва да видим по какъв начин всичко това може да се стикова, какви са механизмите, какви са насоките, които могат да бъдат дадени на представители на служителите, на тези служители, които искат да подадат сигнали, лицата на които да подадат тези сигнали и по какъв начин всичко това да бъде осъществено по най-пълен начин. Попитахте ме за проучването. Да, ние се запознахме с него. Искам да благодаря на вашата комисия, тъй като именно вашата комисия поръча изготвянето на това проучване на Уотерхаус Има доста полезни предложения в него и по наше мнение те могат да бъдат включени в контекста на това съобщение. един нов документ, който да осъвременява и да обобщава всички елементи. Това само по себе си ще позволи на служителите да видят, че в общия контекст въпроса за подаването на сигналите е ключов елемент за откриване на случаи на измами и корупция и се разглежда като такъв от страна на комисията. И целта е да се защитят в максимална степен лицата, които подават сигнали. Също да се очертаят случаите, при които лицето се счита за подало сигнал в сравнение с други случаи, които не се счита за а, лице е подало сигнал. И това трябва да се изясни с Олаф. Това е наложително. Бяха споменати две неща от омбудсмана и от Луи. По отношение на омбудсмана, напълно съм съгласна трябва да се гарантира гарантират най-високите етични стандарти и това трябва да стане на ниво най-висше ръководство. Ние често от нашата служба посещаваме различни генерални дирекции. Аз лично съм го направила миналата седмица. разговаряме с менеджерите и може би това е един от най-ефикасните начини да говорим с служителите, да ги запознаем с това, което прави нашата служба и а, други служби на комисията, що се отнася до дисциплината и да ги накараме да разберат, че те отговарят за своите служители, че те самите са служители и като такива имат а, отговорности. Що се отнася до Олаф, в момента ние обсъждаме реформа на регламента за Олаф. Тази сутрин разговаряхме по въпроса. Този регламент е свързан с въпроси за защита на финансовите интереси на Съюза. Това е правното основание. Когато говорим за разпределене на функциите между ОЛАФ и АЙДОК при осъществяването на разследвания, това са въпроси, които ние обсъждаме там, където е възможно с ОЛАФ. Имаме меморандум за разбирателство, имаме деминимис политика и се опитваме съответния случай да бъде насочен към службата, която отговаря по съответния въпрос. Една от основните цели на реформата в регламента за ОЛАВ е да се гарантира по-добро определени на приоритетите, по-добра ефикасност на разследванията на ОЛАФ. Това е нещо, което можем да подкрепим. Очакваме новият е, изменен регламент. Отнасям се с съчувствие към омбудсмана в известен смисъл, в опитите да се разбере ролята на Олаф, когато става въпроса, въпрос за случаи не свързани с защита на финансовите интереси на Съюза. Действително са необходими усилия, за да разберем откъде проистича тази роля. Вие съвсем елегантно го представихте, съмненията тръгват от междуинституционалното споразумение, не от регламента за ОЛАФ. Това не е част от настоящия пакет от реформи, но е въпрос, който интересува ни интересува за в бъдеще. И може би това трябва да се има предвид за в бъдеще. Относно сроковете, и достъп до преписката. Аз разбрах е, това, което каза Луис, неговото безпокойство, че понякога разследванията траят прекалено дълго. Аз не мога да говоря от името на Олаф, но мога само да кажа, че новият регламент трябва да подобри ефикасността в това отношение. От наша страна, в IDOC, ние полагаме значителни усилия, за да намалим сроковете, в които осъществяваме нашите разследвания. Положихме огромни усилия през 2009 година и продължаваме да действаме със същата интензивност. Виждате, че средния срок на разследванията е с 6 месеца, за дисциплинарните са между една година и 14 месеца. Това са важни параметри, които искаме да запазим и искаме да бъдем максимално ефикасни. като отчитаме правото на защита на засегнатите лица и това да става по най-ефикасния начин. При дисциплинарните производства засегнатото лице се изслушва многократно преди да бъде взето окончателното решение и му се дава множество възможности в рамките на процедурата, включително и пред органа, който взема решението неговата служба да може да изложи всички аспекти, свързани с разследването срещу тях. Що се отнася до палитрата от мерки и санкции, които са предвидени, има действително много широка гама от санкции, от които може да се избира. Така органът, който е назначил лицето, може да отчете всички фактори, включително дъвността на фактите, може понякога разследването да а, бъде прекратено, защото фактите са доста остарели. Има и някои смягчаващи вината обстоятелства. И сега накратко да се върна отново на въпроса за графика. Това е очевидно въпрос, който трябва винаги да имаме предвид. Да знаем какво да бъде времетраенето на разглеждането на определен случай, трябва да се фокусираме върху това да гарантираме, че разпоредбите, с които разполагаме, се тълкуват по най-ефикасния и ефективен възможен начин. Ето защо ние напълно подкрепяме казаното от омбудсмана за тълкуването на членове 20 до 25 бихме искали тези разпоредби да се тълкуват по начин, който да позволява в максимална степен да се достигне до окончателно дисциплинарно решение. Защото ако се бавим с правосъдието, това означава на практика отказ от правосъдие. Приключваме времето, което имахме на разположение. Искам да благодаря на преводачите. Можем да продължим сега на английски език от тук нататък. Те казват ни, че можем още да ползваме а, превода. Предлагам а, да дадем възможност а, около две минути на участницата в а, а, панела, след това и на нашият а, докладчик. Две минути. Благодаря мисля, че трябва да се говори по-общо за защита. Ще ви дам един пример за това какво става в момента в една периферна институция, която не е пряко институция на Съюза, но Олаф има компетентност. Един човек с много голяма неохота, защото ставаше дума за прекия му началник, формира съмнение за нередевно, нередовности, за измами. Става дума за прекия началник. Компетентният орган му даде защитата на човек подал сигнал. Но го предупреди, че в това си качество няма право да прави никакви изявления по фактите, за които се отнася защитата. Когато бе проведено вътрешно разследване, той не можа да говори. Не можа да каже, че именно той е уведомил администрацията за съмненията си. Без тази е, информация е, случаят мина към Олаф, който изслуша човека като свидетел. Но шефа на одита, който му беше дал защитата в кавички, му бе казал, че той няма право да говори като бенефициер на защитата. Затова в протокола на Олаф той на три пъти казва на този етап от производството не мога да говоря. Значи съвсем логично и разбираемо Олаф казва, вижте какво, и слушвам ви като човек, който има отношение към случая. Ще изгубите защитата си, ако говорите, обаче му казва неговия вътрешния глас. И тогава а, нали, адвокатът му казва, аз не съм съгласен с това клиентът ми да а, загуби защитата си а, заради това, че е говорил. Сега, административният съвет а, не е уведомил за това състояние а, и същевременно го е предупредил, че може да се занимае с случаи и евентуално да го отстрани от длъжност. Цялата институция е била уведомена, че има тежки факти, поради които той не може вече да подписва. Ако да подписва документи, ако това е защитата на хората, които подават сигнали, много съжалявам. Това е наистина тежко положение. За мен проблемът е, че човекът, който е подал сигнал, трябва да бъде защитен, но също така трябва да бъде защитен и човекът, срещу когото е, са насочени обвиненията. Тук стават катастрофи. Например, има хора, срещу които има възможно най-тежки обвинения, изключително защото са изисквали хората, които са им подчинени, да работят. Толкова са били неразумни. Значи имало е оплаквания за това. Олаф участва в една такава преписка, пак в периферна а, институция. А, на два случая, а, нали, отнасяща се за два случая, именно такива. Това е катастрофално. За да се отговори на тези въпроси, съществуват член 22 и член 22а. Аз смятам, че това е достатъчна уредба, която е, е, дава повод е, за е, всякакво прецизиране. Това е фундаментално. И е, не забравяйте, госпожо, че е, Член 24 задължава институцията да си пази хората от недобросъвестни атаки, включително идващи отвън. Тоест, правното основание съществува, но е необходимо всички които участват в такива съществени за Съюза производства да бъдат защитени. Председателят, благодаря, господин адвокат. И сега, господин Диамандурус. Благодаря ви. За две минути не мога на висота да отговоря на а, въпросите ви. Искам само да се опитам да резюмирам телеграфно. Виждам много важна връзка между бележките на господин Епингс и господин Уилямс. Господин Епингс а, си тръгна и го приветствам е, за това, че каза необходимо е да поставите е, сигнализирането на нарушение в по-общ контекст. Като същевременно предвиждате е, множество етапи в процеса, а не се движите, не се колебаете между всичко и нищо. Разбрах, госпожа Уилямс че също говори за гъвкавост, в смисъл, че това трябва да бъде разяснено. След като започнете да разяснявате, това означава да дадете указания, насоки за различни етапи, да е ясно, че всичко е ясно, добре разбрано и евентуално разрешено. Така че много е вярно как ще контекстуализираме сигнализирането на нарушение. Значи, това е важен механизъм, но мисля, че той трябва да бъде уреден с по-добре редактирани норми. Сега действащите като че ли не са достатъчно добре редактирани. Второ, госпожа Ернхаузер. Аз видях проучването, бях интервюиран за него. Съгласна, съгласен съм с госпожа Уилямс, че тук има а, много голяма доза описателност, но има и много интересни идеи, които могат да бъдат взети предвид. Да, и до мен са били подавани а, сигнали, 10 на 11 може би. За съжаление, в това изслушване а, не мога да ги споделя, тъй като а, те са поверителни. Не мога да ги коментирам. Мога само да кажа, имал съм 10 случаи. По отношение на господин а, Штрак, трябва да ви кажа, че това, което вие цитирахте като случай, а, този случай бе а, достоен за съжаление. Имаше пълен разрив а, на а, общуването между а, жълбоподателя и комисията. Аз не можах за нищо да посреднича там и това предизвика у мен голямо разочарование, така притеснение. Това ни най-малко не е оптимално положение на нещата и не би трябвало да се стига до такива случаи. Наистина това бе тъжно и за господин Штрак, и за комисията трябва да се огранича с това. Искам да благодаря на госпожа Уилямс за разясненията, които даде. Ние до голяма степен имаме едни и същи опасения. И се надявам, че мисията на Олаф ще бъде преосмислена, защото тя трябва да бъде ясно закрепена. За това съм съгласен с вас. Председателят. Благодаря, господин е, омбудсман Инге, нашия докладчик. В Германия има една поговорка, която гласи, ако не знаеш какво да правиш, създай работна група. Струва ми се, че ще трябва да учредим работна група по този въпрос. Омбудсмана каза, че правилата не са достатъчни за да действаме съгласно тях. Правилата трябва да се променят и работната група трябва да установи какво ще трябва да правим. Мисля, че в момента имаме уникална ситуация, която ни позволява да предвижим напред нещата и наистина трябва да ги доведем до край. Изслушването показва, че разполагаме с много елементи, като започнем от Олаф, минем през Айдо, срок и така нататък. Искам и се комисията да има коража да а, предложи нещо. А, и понеже се опасявам, че тя няма да има този кораж, ние тук ще трябва да продължим да работят. Но ще кажа на госпожа а, Уилямс, че много се надявам комисията да се вземе в ръце и в един неофициален документ да не прави някакви предложенията. А, за съжаление, следващата реформа на статута на персонала страда от бюджетните ограничения. Е, вие мисля, че много впечатляващо ни описахте е, проблемите. Аз още от сега мисля, че е, реформата е недостатъчна. Апелирам към комисията да намерят смелост и да решат проблемите, които са се натрупали във връзка с настоящия статут ще ви бъда много благодарна, ако можем заедно с Генерална дирекция човешки ресурси да продължим да работим. Благодаря. Благодаря, господин омбудсман. Благодаря, господин Луис. Благодаря, госпожо Уилямс. Голямо благодаря и за преводачите. Не по ваша вина, започнахме по-късно. Благодаря за съдействието. Това беше изключително важен дебат за нашите служители, които искаме да защитим. Благодаря.